с незаконната миграция. Е, има незаконни мигранти от Индия. Те не са голям брой в Европейски съюз, но има такива постоянно, така че е добре да се обсъжда този въпрос. Сега ревизираме правния си инструмент за влизането в Европейския съюз на студенти и научни работници, най-вече хора с високи професионални умения. Индийците много ще се радват не само да изпратят студенти, но и да получават, да приемат наши учени и студенти, така че е, нивото на сътрудничество с университетите да бъде много високо. Искаме това да бъде записано в една економическа и правна рамка. Бизнес възможностите и възможностите за туризъм също са много важни, затова искаме да създадем една по-добра среда. Китай е друга държава, втората държава, с която търсим елементи на интерес за създаване на общ дневен ред за миграция и мобилност. Същите характеристики се съдържат и тук, като и при Индия. Разбира се, при Китай имаме известни притеснения, свързани с незаконна миграция и организирана престъпност, които са свързани най-вече с трафик. Китайците са запознати с въпроса. Те биха искали да улеснят пътуванията на техните дипломати, например, които участват на много от нашите заседания. Така че същите характеристики, но по-различни. На трето място ще говорим за улесняването на издаването на визи. Девет са такива с Русия, Украина, Молдова, Бюрм, Черна гора, Албания, Грузия, Особено с Молдова и Украина подобряваме положението, с Русия не сме завършили това споразумение за улесняване на издаването на визи. Имаме е, в момента преговори по съдържанието на този документ. Искаме с Беларус също да започнем преговори, но беларуските власти не приеха нашето предложение, така че нещата са в застой по-настоящем. Та са всички тези държави говорим и за споразумение за реадмисия, защото то върви ръка с ръка с улесняването на визите. Какво е съдържанието на документа? Вътре има механизъм, който покрива тези характеристики, като например намаляване броя на документите, намаляване на таксите за определени категории, дори премахването им, Даването на възможност за повече визи за многократен достъп до страната или до Европейския съюз, както и дипломатически служебни паспорти, за да може да върви по-лесно обмена с тези страни. И накрая, всъщност може би не е накрая, но предпоследно, реадмисията първо, защото голямата част от, занимава, от вас се занимават с това. Имаме 13 споразумения. Хонг-Конг, Макао, Шри-Ланка, пете е, държави от Западните Балкани, Пакистан, Молдова и няколко други. След това имаме три преговори, които още не, са, които са били приключени, са влезли в сила Армения, Турция и Кабо Верде. Преговорите с Азербайджан и с Марокко, както казах, текат още. Ако имаме партньорство за мобилност с тях, това ще даде тласък, за да има рестартиране на преговорите. Искам да подчертая, че част от тези документи водят до добри резултати, като например споразумението с Русия, други не, като това с Пакистан. Каква е причината? Голям натиск оказваме за да може да заработи това споразумение, защото Пакистан е една от държавите, една от пете държави, от които имаме най-много незаконни иммигранти в Съюза. Шри-Ланка имахме едно старо споразумение, което не доведе до резултати, но в последно време за първи път имаме комисия за реадмисия и сме идентифицирали проблемите. Турция, както знаете, все още не е подписано споразумението. Имаме авторизация да подпишем, но водим още преговори, до каква степен те са готови и споразумението ще бъде приключено. И накрая визовия диалог за либерализация. Ще имаме е, всъщност имаме диалог с Украин, Украина, Молдова, Косово, Грузия и Русия. Надявам се скоро да започне диалога с Турция, като той зависи от подписването на споразумението за реадмисия, както многократно е казвано от нас. Това е в наш интерес, в наш общ интерес, но е много интензивно. Що се отнася до Украина, 2008 година започнахме, но имахме доста трудности. Това е голяма страна. Тя трябва да направи някои реформи, знаете. За това няма нужда да говоря по него. Скоро заседавахме с министра на външните работи. Наистина има голяма воля да тръгне напред това споразумение с Молдова. На втори етап сме от миналата година и набираме скорост. Наистина има резултати от реформите в страната, предприемат действия за постигане на реперите. Не мога да дам гаранции, защото това е процес но сме убедени, че до срещата на върха по източното партньорство в Вилнюс ще можем вече да кажем, че процесът е изпълнен и тогава комисията би могла да каже дали има достатъчно елементи, които са налични, за да направи предложение. Косово посетих преди няколко седмици страната. Много е специфична тази програма, контекстът е сложен 70 препоръки сме отправили към страната, които са пряко свързани с институциите, борбата с организираната престъпност и корупцията, но диалогът е, че е много добре, участието е високо и правителството поема ангажименти. Накрая Грузия. Вчера в съвета обсъждахме това. Ще има план за действие за улесняване на визите в понеделник. Е, тогава нашата комисарка ще се срещне с е, министър-председателя и министрите. Ще има конкретни репери и се надяваме бързо по тях да има успех. Добре, приключвам до тук. Разбира се, че мога да навляза в много подробности, но е, се надявам с въпросите и отговорите да ви е, дам повече информация и следващия път е, се надявам да мога да докладвам и за Турция. Винаги сме казвали, че е много важно с този важен партньор да имаме споразумение за редмисия. Той е близо до нас и е част от процеса на разширяване. Then, um, Благодаря. <clears throat> Сега минаваме към докладчиците. Това е най-напред госпожа Зомер. Тя ще говори за споразумението между Европейския съюз и Турция за обратно приемане на незаконно прибиваващи лица. Госпожа Зомер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Споразумението за реадмизия с Турция не беше лесно, имам предвид е, преговорите по него. 8 години продължиха тези преговори. Това е изключително дълъг период и през миналата година бяха приключени преговорите. От тогава Турция не проявява готовност, ако трябва да се изразя внимателно, да подпише това споразумение. Турция обвързва подписването на това споразумение с визови облегчения, които да стигат дори до освобождаване от задължението за визи. Проблемът, който съществува в тази сфера е, че е, съвсем не всички държави членки са на мнение, че тези визови облегчения могат да бъдат предоставени на Турция, ей така. И за това споразумението за реадмисия е поставено под въпрос и то в много отношения. Въпреки това ние имаме нужда от него. Знаете, че нелегалната миграция в Европейския съюз минава най-вече през Турция, по зелената граница с Гърция. Мисля, че всички знаете това. И освен това, в публичното пространство много често се изразяват подозрения, че границата е изключително пропусклива, именно защото е, желанието е за освобождаване от задължение за визи. Това разбира се е само подозрение, но има някакъв привкус, сега ще бъда съвсем откровена с вас, на привкус на изнудване. Е, да, турската страна е, разбира какъв е проблема. Е, е, опитват се да ни поставят е, под натиск, защото ни е необходимо неотложно това е, споразумение с Турция. И тъй като Турция е кандидат за присъединяване, аз няма да се спра сега на този въпрос, но все пак, тъй като Турция е страна кандидат, за турската страна е неразбираемо, че Европейският съюз с всички други възможни съседни държави преговаря за визови облегчения, но не и с Турция. Това е всъщност тясното поле, в което ние се движим. И аз искам да чуя мнението на господин Манцини по тези обстоятелства, защото в момента споразумение за реадмисия с Турция не е възможно поради различните становища на държавите членки за облегчаване на бизовия режим и вие със сигурност бихте могли да ни дадете по-точна представа какво е мнението в съвета на министрите по този въпрос. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Пауер, която е докладчик, както за облегчения визов режим с Армения и е, за споразумението за реадмисия със същата страна. Благодаря, благодаря за конкретните обяснения, които получихме. Както разбрахме, преговорите с Русия вървят добре, с Пакистан не е толкова добре, всъщност лошо. А какво е положението с Армения? Естествено, въпросът е следният. Ние сме тук при нас е записано, че последните преговори са били през октомври. Искам да ви помоля за разяснение. Какво е положението с Армения? От друга страна имаме досието за облегчаване на висовия режим. Там има крайен срок за проекто доклада 5 март. Като не се, но обаче без споразумение за реадмисия не може да се придвижим по-напред. Така че въпросът ми е каква е ситуацията в момента? И един по-технически въпрос. Интересен въпрос. Когато говорим за визовите облегчения, за тези споразумения, вие говорите за гражданството и говорите за гражданите. А при реадмисията се говори почти винаги за националност и носители на националност. И в първия параграф се говори и за двете неща. Къ защо се прави това? Тези две понятия, според мен, са синонимни но в единия документ се използва гражданството, а, друго, а в другия документ се говори за националността. Това е моят въпрос. Естествено, както казах, интересен е въпросът, въпреки че е малко технически. Основният ми въпрос обаче какво е състоянието на нещата, каква е ситуацията, може ли да придвижим това досие по-напред или не? Досието за Армения. Благодаря. С позволението на господин Маринеско искам да му дам думата сега. Вие имате обаче проекто доклад вече, имате един текст, но може да отправите въпроси към комисията. Искам да ви помоля, господин Маринеско, да направите своята презентация сега, за да имаме един закръглен дебат. Да, естествено, аз имам а, текст, мога да го изпратя на секретарията. Благодаря за презентацията ви. Наистина съгласен съм с това, което казахте. Молдова се справя добре и се надявам споразумението да бъде вече факт до срещата във Вилнус, не само от техническа гледна точка, но и в други аспекти. Има препоръка от страна на съвета от февруари да се приключат до тогава преговорите. По отношение на решението на съвета за облегчаването на визовия режим, мисля, че това е добро решение – молдовските граждани ще имат възможността да пътуват без виза, ако са притежатели на биометрични паспорти. А Освен това се премахват много изисквания, например молдовски граждани. Молдовските граждани нямат нужда лично да отиват в консулския отдел – може молдовски граждани, които имат местонахождение някъде другаде в Европа, да ползват същите облегчения. Има въп, е, има в момента възможност с това споразумение да има равно третиране на руски и молдовски граждани, защото молдовски граждани искаха да имат руски паспорти, за да имат по-лесен достъп до Европейския съюз. Моят апел е да се приключат, ако се може, преговорите до срещата в Вилнус. Това е моето пожелание. Председателката, благодаря. Може би преди да започнем дебата, може би е хубаво а, господин Мансервизи да отговори на тези въпроси. Има за сега и искам да помоля колегите да сигнализират, ако искат да участват в дебата. Благодаря. Ще отговоря най-напред за Турция. Проблемът е труден, отношението е, е сложно, това е трудна страна. Има много проблеми от економическа гледна точка, от търговска гледна точка. Нещата са добре, но нещата са по принцип много сложни. Фактите. Споразумението за реадмисия е вече започнато, текстът е стабилен. Е, аз самия съм преговарящ от европейска страна и говоря с турския посланник тук. От турска страна текстът се поставя под въпрос и текста, когато обаче бъде, изчистен, трябва да бъде подписан и да бъде приложен. Въпросът е обаче как да свършим този текст с възможността да се отвори визови, визовата либерализация. Не само облегчаване на визовия режим, а и на цялостната либерализация на визовия режим. Това е интересно за турската страна. Ясно е, е, тези две неща трябва да започнат симултанно. В момента, в който започнем диалога за визовата либерализация, в същия момент Турция трябва да подпише е, споразумението за реадмисия и да го приложи. Това не може да се преговаря. Това е така. за това ние, може би, трябва да уточним някои неща. Трябва да помолим а, Турция да направи някои неща. Тук става дума за четирите блока, за сигурността на документи и така нататък. Това са няколко изисквания, но това са неща, които трябва да се случат. Моята прогноза. Най-напред, турците разбират много добре какво се иска от тях. Не бива да се получава асиметрия. Какво говорим в момента? Как ще помолим вероятно Турция да направи следното. Е, те трябва да направят това, което смятат за уместно. Те трябва да кажат как ще прилагат споразумението. Естествено, двете неща трябва да се случат синхронно. Е, това е в унисон с решението на съвета и също така с решението на Турция. Така че правилата на играта са ясни. Въпросът е кога тази игра може да започне. И тя може да започне само когато имаме двата документи на масата в едно и също време. На второ място, какво прави в момента Турция в борбата с нелегалната миграция и по отношение на сътрудничеството с Европейския съюз. Трябва да кажа, Турция прави много неща. Най-напред Турция е, се опитва, е, се дава много добро обежище на сирийски беженци и това е много важно. Много държави членки ще да бъдат поставени под голям натиск, ако трябваше да го сторят а, същото нещо. И Турция спазва тук много добър, много висок стандарт. рано или късно ние ще трябва да обсъждаме въпроса за международната защита и как да се прилага този принцип. Въпросът е, че Турция върши вече нещата. На второ място – има много добро сътрудничество при управляването на границите и при управляване на не, нелегалната иммиграция. Има много добро сътрудничество между Фронтекс и Турция. Фронтекс ще посети Турция следващите седмици. Има горещи линии между двете страни. Реадмисията, двустранното споразумение за реадмисия между Турция и някои държави членки, например Гърция. Тези споразумения функционират не много добре винаги, наистина, но това въпреки това е предмет на обсъждания. Тези обсъждания върват и е, Турция е много отворена. Сътрудничеството върви. Сътрудничество има и по отношение на е, на морските и сухопътни граници на Турция. Имаме, <clears throat> трябва да се създаде един съвместен комитет, за да тъкат по-добре разговорите, но нещата са много положителни. Естествено, има и дефицити. Това е за момента ситуацията. Така че аз съм оптимист и мога да кажа, че в, от техническа гледна точка нещата могат да се влеят в един план за действие. И, но да видим как ще се развие ситуацията. Сега за Армения. Дали споразумението за реадмисия работи? Да, то работи добре. През 2011 година имаше 1110 арменци, които бяха върнати по силата на споразумението за реадмисия и това отразява всъщност официалните статистики и неофициалните статистики. Това е, е тази, този марш. Сега, за националността и гражданството. Истината е, че двата термина са синонимни. Може би някои е, езици правят разлика, но не, ние не. По отношение на Молдова, да, наистина аз се надявам, че до Вилнюс ние ще приключим поне технически преговорите, защото това не са просто преговори, това, което ние наричаме преговори, това е, е нещо много практическо, на, на базата на което комисията ще направи предложение към парламента, т.е. да се започне процедура от парламента и съвета за прилагане на споразумението. Но може би няма това да може да се случи. Ние ще приключим преговорите така, че в такъв смисъл, че ние ще може да кажем следващата седмица. Например, може да направим предложението, но няма да стигнем по-далече. Това не е реалистично. Трябва да подчертая, е, нивото на реформи е много добро, е, нивото на взаимно разбиране е много добре, така че аз и тук съм оптимист, но трябва да направя една отстъпка, няма да може да свършим до Благодаря. Имам шестима колеги, които искат седем, които искат думата. Ще започнем с госпожа Ромеро Лопес. Благодаря. Имам два въпроса. Първо във връзка с поразумението. Бихте ли посочили кои са най-проблемните точки, когато става дума за това споразумение с Марокко? Марокко има открити граници, а сега с войната в Мали – вероятно и те ще имат проблеми с бежанци по границите. Това включено ли е във вашите преговори? Второ, Турция. Плаща се такса за визата 30 евро. Всеки може да си купи виза за Турция. Това не е проблем. Има много страни. Много граждани от много страни. където не се води война и много от гражданите на тези страни е, посещават Гърция, след като първо са купили виза за Турция и как могат е, турските представители да твърдят обратното, е, след като е, те се появяват на гръцко-турската граница. В малтийските и гръцките центрове за задържане на такива лица има необходимият опит. От 15 е, години съществува този проблем с бежанците. De la mano de todos estos acuerdos que se están firmando. Това е свързано с е, споразуменията, които са сключени. Хиляди хора е, пребивават в тези лагери. Някои от тях биват задържани за криминални деяния но това е проблем. Това е проблем, който е свързан с мобилността, с миграцията, не само с лицата търсещи убежище. От години Фронтекс работи заедно с тези институции, южните страни, са особено засегнати от бежанци. Делът на кандидатите за обежище е значително по-малък, отколкото, да речем, този за Германия или Великобритания. И мисля, че точно тук трябва да започнем. Как е, да се е, оформи това сътрудничество? Тава дума за солидарност, за статута на бежанците. Но ти не пресупоето, Значи, тези страни трябва да получават подкрепа във връзка с подслоняването на тези бежанци и тук въпросът опира до пари. Тази тема е, свързана с международната закрила, е немислима без финансова подкрепа. Положението в Гърция също е депремиращо, като погледнем каква е ситуацията там, не можем да се настроим оптимистично. Ако Европа не предостави средства, тези прекрасни е, речи, които се държат, е, просто остават само на хартия. Госпожа Данука е следваща в списъка ми. Благодаря. Благодаря на господин Мансервизи за представянето. Имам два конкретни и по-общ отговор. Първият е свързан с поразумението за реадмисия с Армения. Имате ли проблем с реадмисия на лица от Нагорни Карабах? Предполагам, че има проблеми същите, каквито срещаме в споразумението за реадмисия с Грузия. Или пък лицата от Южна Осетия. Липсата на документи може да се сметне за някаква заплаха при реадмисията в Азербайджан или в Армения. Обсъжда ли се този проблем? Имаме шест партньорства с източната част на Европа и Русия. Сравнихте част от споразуменията за улесняване на визите. Може ли да сравните тези шест? Кое е по-напред? Кое не върви така бързо? Политиката ни като че ли е да ги хармонизираме тези споразумения. Благодаря. Мисис Келер. Госпожа Келер. Thank you. Only one question, hope. Благодаря. Само един въпрос, конкретен. Преди година, мисля, че говорихме за оценката на споразуменията за реадмисия, ако си спомняте. Комисията трябваше да направи оценка, където имаше предложения за промени. Например, клаузите за а, граждани на трети страни. Явно нито една от държавите членки не ги беше използвала тези клаузи и вие казвахте да не включвате такива клаузи в новите споразумения. Имаше и други предложения, разбира се. Искам да разбера какво се е случило с тях, с тези предложения. Ще има ли реформа на тези споразумения за реадмисия? Някакви полуки има ли включени в новите? Благодаря. И аз благодаря госпожа Ернст. vielen Dank. Ähm, also ich denke mal, das Rückübernahmeabkommen oder Мисля, че споразумението за реадмисия с Турция е наистина много голяма задача в сравнение с други страни. Тук Наистина много неща са свързани с хората, за които се отнася това споразумение, поради което искам да задам въпроса. Добре, Турция вече посочи, че ние няма да играем тази игра, когато става дума за облегчение за визи. Какви други условия са били важни в дискусията с турската страна? Това ме интересува защото тук наистина бяха поставени много изисквания и когато се погледне като споразумението като цяло, искам да попитам какви други фактори са играли роля, освен либерализацията на визите. Благодаря, господин Папа Николао. You, Благодаря, господин Мансервизи, за представянето, за встъпителните думи за тези споразумения. Ще говоря за Турция. Казахте, че това е игра с две части. Питам се дали е честна тази игра. И ще бъда точен. В проекта споразумението, което имаме, има разпоредба за преходен период, 3 годишен за Турция, за приемане на граждани от трети страни на територията на Турция – когато те са влезли е, незаконно в Европа. Значи имаме нужда от две години, за да приключим преговорите, за да влезе в сила и споразумението, и още три години, значи пет години, за да може Турция да си вземе тези граждани на трети страни, които незаконно са влезли в Европа. Нямаме друг избор. Е ли справедлива тази игра? Защото Турция казва, че иска либерализиране на визите. Такъв тип държа, извинете, такъв тип незаконни мигранти от Турция, идващи от трети страни, са над 90% от мигрантите. Какво става тогава? 90% ще висят за 5 години, а остават само 10. А от следващия ден Имаме либерализиране на визите, значи ще идват още повече. Аз съм съгласен. Трябва да се прави всичко честно и справедливо. Трябва да има справедливост. Турция ще има освобождаване на визите с държави от съседни страни, като например държави от Южна Африка, извинете, Северна Африка. А, го, говори се и за преговори с Иран и Ирак. Всички те ще влязат в Турция и след това ще дойдат и в Европейския съюз. Напълно съм съгласен, че Турция прави много за Сирия и мога да кажа, че има подобряване на сътрудничеството с властите по границата. И накрая, последно, Знаем, че Европа подкрепя Турция в процеса на интеграция като държава кандидатка за безопасността на границите. Даваме и финансиране като на страна кандидатка. Не знам дали си спомняте, понеже бяхте там. В същия момент, в който стигаме до оградата, се появява кола на военните от Турция. За целия период, за който ние стояхме там до оградата, турски военни стояха там и ни гледаха. Питам се, как това не може да се случи, когато стотица хора влизат с е, трафиканти на хора. Какво се случва в Турция за, с трафикантите на хора? Как така в тази страна някой може да тръгне от юга към севера безпроблемно? Повтарям, напълно зачитам усилията на Турция. Има подобряване, но това не е достатъчно и това не е извинение. Благодаря. Извинявам се на госпожа Гризбек. Извинявайте, прескочих ви. Вие сте следваща списък. Мерси, президент. Е, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за направените пояснения, също така и за обзора, който направихте във връзка с преговорите по това споразумение. Като докладчик по, в сянка по споразумението за реадмисия с Турция, е, да, мога да кажа, че много от колегите взеха вече думата по това споразумение. Аз имам само да добавя още един въпрос. Дали изобщо съществува симетрия между споразумението за реадмисия и либерализацията на визите? Всъщност, вие съвсем ясно посочихте, че няма асиметрия дори и е, условията за преговори са били много трудни, но това се отнася за всички партньори, с които преговаряме. Аз мисля, че е много добре, че споменахте какъв е бил отговорът на Турция. Хиляди сирийски бежанци са приемани на турската граница, хиляди хора значи могат да живеят, въпреки че международната е, общност от е, държави е доста мудна в това отношение. Добре е, че го казвате. Разбира се, ние сега трябва да задаваме въпроси и за това аз искам да задам въпрос във връзка с преговорите с Пакистан. През 2010 година, когато дискутирахме по това споразумение за реадмисия, комисията се задължи спрямо парламента. Тогава имаше много запитвания и имаше също и съпротива срещу това споразумение. Значи, ставаше дума за нещо дълго деликатно – и комисията се задължи спрямо парламента да предоставя подробна информация за изпълнението на споразумението за реадмисия и то не само за хода на преговорите, но и за конкретното изпълнение на това споразумение. И е, това на базата на цифрови данни, така че искаме да знаем как се прилага на практика това споразумение. Това е важно за всички колеги. Е, мисля, че е, разполагайки с информация, ние можем да вземем становище по е, това споразумение. Лично аз съм малко обезпокоена, защото нямаме достатъчно информация за защитата на лицата, които са върнати, които са прияти обратно, най-вече в Пакистан. Комисар Малстрам спомена това, което вие засегнахте накратко. Още през юли 2012 година това беше споменато от вас, когато направихте последния преглед. Вие обаче говорихте тогава за пилотен проект за Пакистан. за да знаем точно какви решения трябва да вземаме и какво ще бъде тяхното въздействие върху хората. За това ви питам и мисля, че Пакистан принадлежи към примерите, е, при които е, става дума за е, голям брой лица в тежко положение. И може би бихте могли да кажете какви са условията за живот на хората, които биват обратно приемани. Е, също мисля, че е добре да представите и съответни цифрови данни. Е, господин Замър, бихте ли искали да вземете думата? Госпожа Замър, всъщност. Един от въпросите остана без отговор. Каква е ситуацията в съвета във връзка с визовите облегчения в Турция? или по-скоро за Турция, защото е ясно, че по мнение на Турция, споразумението за реадмисия е свързано с, неразривно с облегчаване на визовия режим. Въпросът е, виждате ли изобщо някакви възможности да се постигне споразумение в съвета? Мисля, че <clears throat> всички ние знаем, че става дума за много комплексна тема. И в държавите членки съществува загриженост по този въпрос. Със сигурност в някои държави членки има и някои възрастови граници, минимална възраст, също така във връзка с събира. Това се прави с бор... като противодействие на принудителните женитби и събирането на семейства. Казвам ви, тази тема е много важна, която тя не трябва да се пренебрегва. Има и други причини обаче. И една от тях е тази, която вие споменахте, ако правилно съм разбрала. Вие казахте във връзка с партньорствата за мобилност в рамките на по-добрите възможности за достъп до Европейския съюз, които те трябва да създадат, че наред с достъпа до работни места и признаването на дипломи за завършено образование, ще трябва да се уреди и достъпа до социалните системи. Така ли казахте? Аз мисля, че това е основният проблем. Поне в е, моята родина Германия в момента е, има много оживена публична дискусия във връзка с е, голямото бреме, което тежи върху социалните системи, системите за социално а, осигуряване, най-вече предвид а, хората от България и Румъния, които идват в много голям брой. И сега, ако в рамките на партньорство за мобилност ние трябва да се погрижим и за това, хората да имат достъп до системите за социално осигуряване, тогава ние просто ще бъдем абсолютно претоварени и няма да можем да финансираме всичко това. Както казах, искам да чуя каква е ситуацията в съвета във връзка с облегченията за визите за Турция – Искам съвсем конкретно да науча нещо по въпроса. Uh, Благодаря, госпожо Зомер. Това бяха колегите, които искаха да се изкажат. Съвета не иска да вземе отношение, но не знае дали има представител. Не. Господин Мансервизи, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да съм кратък. Най-напред за Марокко. Надявам се да няма остатъчен проблем по отношение на Марокко. Има опасение за пренесимостта на социални права Е, има възможност Марокко да има да бъде освободен от виза. Но основното е най-напред да има споразумение за, разми... за редмисия. То беше блокирано, сега е прието като цел и цел на преговори, включително на, е, граждани от трети страни. И трябва да има ясни цели за защита на хората, които се намират в Марокко и са чужденци. Тук се пред, ще се прилага Женев, е, конвенцията, Женевската конвенция. Ние не преговаряме правни задължения, ние преговаряме за сега цели. Това е важното защото облегчаването на визовия режим и вероятно преговорите за редници ще бъдат отворени скоро. Но беженците и нелегално пребиваващите хора в Марокко, тяхната ситуация търпи критика и това е въпрос, който се обсъжда. За това тук мисля, че може да сме оптимисти. Не повече, може би може да постигнем, но може би мога да кажа повече следващата година, э, извинявайте, следващата седмица, след разговорите с Марокко. Нека не забравяме, когато говорим за преносимостта, за признаването, за легалната миграция, всичко това е покрито на двустранна основа между а, държавите членки и третите страни. Тук се включват и правата за работа, и права за достъп до социалната система и така нататък. Има е, много държави членки, които са на разнопосочни мнения. Сега за Турция. Наистина, политиката, визовата политика на Турция е доста безпроблемна, доста охлабена и това е един от проблемите, който е част от нашите бъдещи, бъдещ диалог за визовата либерализация. Ние говорим по този въпрос. Ние казваме, например, че това е въпрос, който трябва да се реши, защото а, тази визова политика е повод за това много хора изведнъж да се окажат през Турция в Гърция. Ние не можем да наложим нашето, нашето, нашето ниво на законодателство, но може да помолим Турция да предотврати тази ситуация вече да не се случва. Ние говорим по тези въпроси в момента. Ако ви разбрах правилно, за това какво става в Европейския съюз и в други южни държави членки и в Гърция по отношение на бежанците. Ние имаме европейско законодателство, прилагаме го. Естествено, има някои нарушения, но ние директно наблюдаваме спазването на законодателството. Особено наблюдаваме член 43 от Дъблинското споразумение за системата за ранно предупреждение и използваме съответните средства за подкрепа на Гърция. Има ясен план за действие, който вече произвежда резултатите. Трудна е ситуацията, но не мога да кажа, че нещата са постигнати, целите са постигнати и нещата са перфектни. Не е така, но Очаквам наистина напрежение в бъдеще, защото южните крани са по, страни са по-уязвими и се надявам, че ще има повече солидарност към тези страни, защото те пазят границите, външните граници на Съюза. За това имаме и финансовите инструменти, които предлагаме, за да можем да опазваме тези външни граници. Това е задачата на тези държави членки. Това са резултатите. Естествено, не сме постигнали оптимална ситуация. Не може да очакваме малките агенции да извършат цялата работа. Те са създадени за това да мобилизират капацитети в държавите членки и да реагират в критични ситуации. Това не са агенции за структурни намеси. Ние непрекъснато работим по подобряването на, тези, на работата на тези агенции. Сега за реадмисията в Нагорни Карабах и Южна Осетия. Споразумението за реадмисия стъпва на някои определени принципи. Националността. Тя може да се идентифицира чрез документи и други средства. Ние говорим за грузинци, за арменци, които ги идентифицираме като такива. На второ място, ако реадмисията не застрашава техните основни права, това не е автоматична процедура. Винаги трябва да се вземе предвид каква е ситуацията в страната. Някои от тези хора подават заявление за политическо убежище. Не са много голям брой на тези хора, но има такива. Автоматично тези хора не се връщат към проблематичните райони. Сега за Пакистан. Нека е ясно. Споразумението с, Пакистан е стигнало не дава резултати. Ние оказваме натиск върху пакистанските власти да се справят с определени въпроси. Сега Важното е как е, хората, които са върнати към в Пакистан, как се третират тези хора. Е, следващата седмица ще се дискутират тези въпроси и особено едно нещо, един въпрос ще се обсъжда, това, което казах, какво се случва с хората, които се връщат в родината си, които биват върнати в родината си. И това е критичният въпрос по отношение на Пакистан. Това е проблем и за други страни. Например, в рамките на ИАЗО, когато говорим за докладите за страна на, на происход, винаги се опитваме да опишем ситуациите в държавите, към които се изпращат отхвърлените хора, поискали убежище, защото те трябва да се интегрират в тези общества. Не искам да кажа, че нашата система функционира перфектно, но ние знаем за съществуването на проблемите, искаме и, и, и, и влагаме средства и политическа воля да ги решим. Сега, казахме в доклада няколко неща. Най-напред да няма повече е, споразумение за редмисия без облегчени визови режими. Това правим. На второ място. Граждани на трети страни. Ние направим предложението да връщаме тези граждани в, например, Армения. Но съвета взе това решение и ние следваме този, този мандат. Даже когато смятаме, че риска в тези държави е нисък, ние, въпреки това, ние прилагаме този мандат. Сега връщам се на Турция. Турските власти – ясно съзнават, че ще започнем диалога за възможни резултати по отношение на визовата е, либерализация в момента, в който те подпишат и започнат да прилагат споразумението за реадмисия. Идеята е първо да има визова либерализация и след това да се подпише споразумението на редмисия. реадмисия. Това не е така. Защото би се получила асиметрия. Сега асиметрията за третите страни. Да, има такова нещо, но това не се случва за първи път. Това е нещо, което имахме при Русия, при Украина. Често има ниши, има пропуски за влизане в сила на споразумението за реадмисия и за споразумението за чужденци трети страни. Винаги човек, когато взима, трябва да даде нещо за споразумението за визова либерализация. Винаги то е съпроводено от пълното прилагане на споразумението за реадмисия. Технически погледнато не може да има визова либерализация с Турция преди Турция да е приложила напълно споразумението за реадмисия, включително и клаузата за, трет... за граждани на трети страни. Ние ще настояваме за това. Освен ако започването, при започването на диалога да, да съкратим срока. Не се предложи съкръщаване на срок. Всички трябва да, разбер, да разберат, че трябва да, да имаме доверие едни в други. Но <clears throat> в крайна сметка винаги в е, хода на преговорите е, въпроса за гражданите на трети страни ще трябва да се обсъжда ще дойде на дневен ред. И така, отново повтарям. Първо, прилагаме, първо изискваме прилагане на споразумението за реадмисия и след това започват преговорите за визовата либерализация. Имаме информация за вътрешната ситуация в Турция. Турция работи много добре, включително и абсорбцията на средствата, която, които получава Турция от нас. Има инструменти, които чрез които се подават средства за е, залавяне в Турция на такива нелегални лица. Но е, тези бежанци могат да се, да се превърнат в една определена заплаха един ден, изведнъж за Съюза. И турските власти разбират ситуацията. В момента, в който започнем диалога, ще започнем да говорим и за решения. Но сега, по отношение на занокопролагането, по отношение на третирането на бежанците, трябва да кажем, че Турция се справя много добре. Много е трудно да се измери напредъка. Но за да имаме убедителен напредък, за да знаем, че може да имаме предварителните условия за визова либерализация, са необходими и допълнителни услуги. Сега, ситуацията в съвета за Турция. Ясна е ситуацията. Турция има одобрената политическа карта за визова либерализация. Това се случи преди няколко месеца. Ако условието е за подписване и прилагане на а, споразумението за реадмисия. Това е ситуацията в момента в съвета. Има опасение. Това е началото на процеса, но какъв е края на процеса? Това трябва да видим дали държавите членки ще са съгласни да приемат предложение, което променя статута на Турция. Това трябва да се види. Това ще е решение, което ще се вземе от парламента и съвета с квалифицирано множество. Най-доброто е ако може да сключим, да започнем, да проведем един разумен диалог, в който да се каже какви са условията и ако тези условия се спазят, ние ще направим предложение. И ние ще знаем, че това предложение може да бъде аргументирано, защото предварителните условия ще са на лице. Това е единствената гаранция за честност, за справедливост, която може да дадем. И Турция съзнава този факт. Благодаря. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Мисля, че дадохте отговор на всички въпроси. И така приключваме с дебата. Много ви благодаря, господин Мансервизи. И така стигаме до следващата точка в дневния ред. Тъй като температурата в тази зала не е никак хубава, виждам, че хората кашлят, ще хванат пневмония скоро. А пък ние малко изпреварихме. А, някой казва, че е много топло. Аз не мисля така, явно сме различни. Многообразието на Европа е това. Та, Доколкото разбирам, госпожа Матя, ще направи представенето си от името на господин Лухан, Искам да припомня на колегите, че крайният срок за внасене на изменение към проекто доклада на господин Маринеско за споразумението за улесняване на визи с Молдова е 28 февруари в 6 часа, следващия четвъртък в 6 часа. Ако сте съгласни с предложението, нека продължим с дневния ред малко сме поизпреварили за даденото време, ще дам думата на госпожа Матьо да направи представяне от името на господин Лухан. Става дума за... Много ви моля там отзад, малко по-тихо. Основни информационни документи за инвестиционни продукти – това е предложение за регламент на Европейския парламент от юли 2012 година. Пак казвам, предложение за регламент относно основните информационни документи за инвестиционните продукти. Идеята е да има по-голяма прозрачност и да се улесни сравнимостта между финансовите продукти при инвеститори на дребно. Не пише коя е водещата комисия, а пише, тя е ЕКОН. Докладчик е госпожа Берес. Госпожа, госпожа Матио има думата. Мерси, мадама президент. Alors, je vous prie d'excuser notre collègue, monsieur Луан, qui a dû благодаря, госпожо председател. Искам да извиня колегата Лухан, който трябваше спешно да си замине за Румъния. Искам да представя това, което той е подготвил от негово име. Инвеститорите, които желаят да правят е, инвестиции, виждат все повече продукти на пазара, където всъщност се предлагат специфични продукти, които трябва да са съобразени с нуждите на инвеститорите, но са доста сложни за разбиране. Е, председателката, мога ли да помоля всички, които разговарят, да напуснат залата? Тази информация, която в момента се представя на инвеститорите, е предмет на координация, за да може да стане възможно сравнението между различните продукти и разбирането на техните основни характеристики. Тези инвеститори не разбират много често и не осъзнават на какви искове се излагат, поради което често търпят загуби. Прозрачността при тези продукти трябва да бъде повишена, за да може да се гарантира истинска защита. И също така да се укрепи доверието в подобни форми на инвестиране. Господин Лухан е на мнение, че в това становище ясно се отговаря на посочените потребности, но много се бавят административните публикации и е, това отежнява цялата процедура. Трябва да се гарантира съразмерност в случая и трябва да се внимава да бъдат признати информацията, които съществуват в момента. Има ли някой от колегите, който иска да се изкаже, защото и комисията и съвета не искат думата? Някой друг? Я. Yeah. Господин Вайденхолц. Да, аз мисля, че трябва да поздравя това предложение, въпреки че то беше част от финансовата крига. криза. Много хора закупиха продукти, които всъщност не трябваше да придобиват и за това сега искам да приветствам и факта, че е, дребните инвеститори имат е, право на правна помощ е, и е, също така е, трябва да бъдат задължени лицата, които предлагат продукти, да предлагат тяхно описание. Виждам обаче, че в предложението на комисията се предвиждат много изключения. Например, в 2А, Б, Д и Е, според мен трябва да бъдат заличени. Що се отнася до публикуването на санкциите, тук също трябва да е ясно, че подобни санкции трябва да бъдат публикувани с цел осигуряване на прозрачност и осигуряване на стабилност на финансовите пазари. Аз мисля, че това би било добре за дребните инвеститори. Освен това, искам да посоча каква е връзката с хартата на основните права. Тя е изключително важна. В директивата за защита на личните данни се споменава това. Разбира се, в новия законодателен акт тези аспекти трябва да бъдат взети предвити. за мен е още по-важно целевата група да бъде ясно ограничена, както е, например, при МИФИД, така трябва да бъде и при ПРИПС. Е, трябва да се изясни на първо място, когато се консултират лицата е, бъдещи инвеститори, защо е, точно тези продукти са подходящи за тях. Т.е. може да се въведе основание на базата на което да се намали комплексността на финансовите продукти, тъй като те трябва да бъдат лесно обозрими. Благодаря. Благодаря, много разумно предложение. Някой друг иска ли да се изкаже? Никой. Тук пише решение за края срок за измененията. Това ще бъде 27 февруари. Няма ли още или трябва да се вземе решение по тази дата? So добре, ще се вземе идната седмица решение, така ли? Да, добре. Ще ви бъде съобщено. Измененията на 7 март ще бъдат обсъдени. Ще се гласува на 20 и 21 март. Добре, така стигаме до последната точка от дневния ред, която е при закрити врата. Госпожа Лебай, която все още не е дошла. Но доколкото разбирам, идва. Прекратявам заседанието за 5 минути, може би, и се надявам до 5 минути тя да е тук и да се занимавам с последната точка от дневния ред. Прекратявам заседанието за, 2, за 5 минути. Um, Колеги, виждам, че госпожа Лебай е тук. Затова ви предлагам да продължим работата си и да се занимаем с последната точка от дневния ряд незабавно. Тя е при закрити врата. Моля да напуснат залата всички онези, които нямат право да бъдат тук по време на заседание при закрити врата.